на заседания на парламента, като е, там ще намерите и указания за това, какви могат да бъдат е, исканията за промени и в какви срокове и по каква процедура можете да ги направите. И така, това бяха съобщенията, госпожи и господа. Аз сега трябва да ви информирам относно дневния ред на председателски съвет на 10 септември 2009 е, съгласно член 137 от правилника на парламента. Този правилник е прият, е, този дневен ред е прият, той ви е раздаден, вие сте информирани за него. През е, изминалата седмица ние е, изслушахме представенето на е, част от комисарите и във връзка с тези изслушвания ще гласуваме продължението на техния мандат. Утре в моето встъпително слово пред Европейския парламент аз ще ви запозная с основните насоки в моята дейност през е, предстоящия мандат. Е, ще ви запозная и с моята програма. Аз... Днес е, ние ще се запознаем с номинациите за комисари. През настоящата седмица ще говорим и за срещата на върха в Питсбург, ще говорим за бюджета на Европейския съюз, ще изслушаме становище на комисията на съвета по много важни въпроси. Така че предстои ни една много важна и напрегната седмица. Но, госпожи и господа, нека да се спра на някои от е, основните моменти в дневния ред. Преди това обаче искам да ви попитам, имате ли забележки по предложения дневен ред. Остановявам, че няма забележки, няма възражения, за това го приемаме. Господин Голниш. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Става дума за припомняне на правилника относно председателския съвет, който решава какъв да бъде дневния ред. Съгласно правилника, в председателския съвет участвате вие, председателите на групите и представител на независимите. За сега все още не е посочен кой да бъде представителя на независимите. Е, няколко депутати независими се обърнаха към вас. Те биха искали, господин председател, да свикате съвещание с независимите депутати и те да изберат свой делегат, който да ги представлява в председателския съвет, за да може този председателски съвет да взима решения пълноправно е, съгласно правилника. Благодаря ви. Dziękuję bardzo за tą uwagę. Е, jeszcze w czasie благодаря ви за това изказване и за тази бележка. Ще се свържа с колегите си е, още по време на тази сесия, за да е, вземем становище по въпроса. И така преминаваме към е, основните въпроси е, в този дневен ред, но все пак нека да ви попитам, имате ли за е, вторник, 15 септември, е, бележки по дневния ред? Не. Тогава сряда, 16 септември. Скъпи колеги, председателският съвет реши чрез гласуване да включи в дневния ред на сряда посочването и избирането на председателя на Европейската комисия. В сряда, във вторник след обед ще се проведе дебат по предложенията на председателя на комисията. Ние предлагаме да се отложи гласуването на председателския пост, тъй като след 22 дни, само след 22 дни, ще се проведе референдума в Ирландия. Този референдум е от огромно съществено значение за приемането или отхвърлянето на Лисабонския договор. Според днешния е, с днешно допитване 62%, 62 от ирландците ще гласуват положително. Нека да, да уважиме гласуването на ирландците, независимо дали сме за или против е, договора от Лисабон. Не можем да посочим един председател по силата на договора от Ница, като същевременно след 21 дни ще знаеме дали няма да имаме председател или комисия, които да бъдат избрани по силата на договор от Лисабон. След 21, след 21 ден, дни е, ще знаем за какво става дума и, е, и президента на Ирландия ще, ще подпише договора. Е, Чешкия върховен съвет също така съобщи че ще, от, ще отхвърли жалбите, защото Конституционният съд на Чехия бе взел решение за конституционността на Лисабонския договор. Така че след ратифицирането на договор в Полша и Ирландия, чешкият президент няма да има възможност да каже не. Това е много важно, господин председател. Става дума за идентитета, самоличността на Европейския парламент. Нека да, имам, да си си помислим една минута, за да можем да изиграеме правилно и правомерно наша роля на депутати. Трябва, не става дума дали ще кажем да или не на господин Барозо, а да гласуваме след ирландците, да отложиме този вод и да гласуваме след провеждането на референдума в Ирландия. Благодаря. Panie przewodniczący, ja nie chciałem я не chciałem przerywać Господин Конбендит, не исках да ви прекъсвам. Известно ви е, че този вид изказвания е, не бива да продължават е, повече от две минути, а вие говорихте две минути и половина. Много важно е да обясним веднага на всички депутати, да припомним на старите депутати, а на новите депутати да обясним, че не бива да се обаждат и да правят подобни реплики в продължение на повече от две минути. За съжаление, трябва да се съобразяваме с ограниченията във времето. Господин Шулц има думата. Благодаря, господин председател. Господин Конбендит говори за искане, което Моята политическа група постави е, миналата седмица в председателския съвет. Е, става дума не за е, ирландския е, референдум, не става дума и за е, решение на Конституционния съд в Прага. Става дума за това, че Европейският съюз е правна общност е, и тази правна общност би трябвало да действа на основата на действащото към момента законодателство. А това действащо законодателство в момента е договорът от Ница. Това, което съветът иска е председателят на комисията да бъде избран на основата на договора от Ница, а след това да се използва Лисабонския договор и да се прилага по отношение на избора на комисарите. Тогава ще се получи един правен абсурд. Председателя на комисията ще бъде избран на основата на един правен акт, на един договор, а комисарите ще бъдат избрани на основата на друг договор, съответно друг правен акт. Това е в крайна сметка недопустимо от гледна точка на собственото ни законодателство. Съветът в крайна сметка се е споразумял и се опитва да наложи това, което желае, но господин председател, току-що казахте, че има право на две минути, като всички останали. Дайте ми ги. Е, при нас нюансите все пак са малко по-различни от тези, които а, господин Кон Бендит изложи тук, но в крайна сметка става дума за това, че правните актове, на които ще се извърши избора, но чиято основа ще стане избора, ще бъдат различни. А, бих искал да чуем и контрааргументи. Е, председателят Дал пожела думата. Господин председател, знаете, че аз винаги си спазвам определеното време. Аз не разбирам какво иска господин е, Конвенди. Той трябваше да поиска отлагане преди това. За да се той е, и трябва да искаше да отложи избирането на парламента, за да, да чакаме е, Лисабон. Така че ние изискваме договора от Ница да се прилага до влизането в сила на Лисабонския договор. Така че пред преди да прегласуваме Барозо. Разбира се, ще прилагаме всички правила до край. А и, и ако се приеме Лисабон, ще гласуваме Баросо Лисабон. Така че трябва, трябва да бъдем последователни, конбандит. А за да имаме комисия, наистина, за да имаме комисия, бих призовал съвета след първи и втори да обс да обсъдиме нещата на основата на Лисабонския договор. Знам, че Комбендит ще убеди председателя президента Клаус да, гласува, да подпише. Ако искаме да бъдем последователни, нека да бъдем последователни. Имаме нужда от комисия, която да функционира комисия, която да работи по силата на Ница, на Копенхаген, трябва да имаме комисари и комисия, които да функционират, така че моята политическа група, която поема своята отговорност, призовава в сряда да се проведе избор за председател на комисията. Благодаря ви много. Благодаря ви за изказването. Сега имаше е, глас за, глас против. Така че правилника и правилата бяха приложени. Сега по искане на групата на зелените, е, моля, гласувайте. Става дума за електронно гласуване, поименно гласуване. Започнете гласуването. Czy wszyscy oddali głosy? Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. E. 130 głosowało 390. 197 397 гласували, 135 за, 248 против, 14 въздържали се. Е, искането на групата на зелените бе отхвърлено. Кой иска да вземе думата? Имате думата. Живате. Аз гласувах, но просто не се не светна лампичката. Е, тук имам свидетели, че съм гласувала. Разбирам. За чи przeciw, musi nam пани powiedzieć. За или против сте гласувал, кажете. Искахте да гласувате за или против? За, за. Още един глас за. Значи гласувахте за, ще смениме съответната цифра. При всички случаи искането на зелените бе отхвърлено. Някой друг иска ли да вземе думата? Добре, благодаря. Моля, заповядайте. Господин Сайер, не, не е господин Сайер, той е малко по-страни. Аз имах същия проблем, господин председател. И при мен машината за гласуване не работи. А ако можех, щях да гласувам против. Благодаря. Отлично. Значи 0 е, на 0 в момента сме на гласовете, които не са могли да гласуват. Някой друг има ли бележки, дами и господа? Моля, заповядайте. И моята машина не работеше, господин председател. Мога ли да направя повторно гласуване? Jest 2-1, але то Ами тук ще стане като футболен матч. Сега сме две на едно. Но имайте предвид, че не сме точно в ситуация на игрище. И вашата машина ли не работиш? Господин Стери. Мистер президент, Да. Господин председател, също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 Аз лично имам право да го направя. Тъй като имаше ясно мнозинство против предложението, и все пак все още виждам, че има депутати, които искат да вземат думата, сигурно защото не работят машините им за гласуване. Много ви моля да ни изпратите в писмен вид вашите гласове и ще ги добавим към общата сума. Смятам, че окончателният резултат обаче няма да се промени. Просто мнозинството беше толкова а, е, голямо за против, така че не мисля, че тези допълнителни гласове ще изменят ситуацията. Моля, продайте ги в писмени. Сега продължаваме. Дневния ред за сряда. Нямате коментари, одобряваме го. Четвъртък. Имате ли ком... коментари за дневния ред в четвъртък? Не такъв случай целият дневен ред за сесията се приема. И сега можем да преминем към първата точка от дневния ред за днес. Давам думата на нашия заместник-председател. Thank you. Care colleghe e cari colleghi, buonasera a tutti. Скъпи колежки и колеги, поздравявам ви най-сърдечно. Съгласно дневния ред, трябва да